Good afternoon, ladies and gentlemen, dear... Здравейте, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Добре дошли на днешното заседание на нашата комисия. Първо нека приемем дневния ред. Трябва да ви уведомя, че гласуването, предвидено по осма точка относно сключването на споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, ще бъде отложено. Датата на вота ще бъде съобщена скоро. Това всъщност отговаря на решението на съвета на председателите от 14 февруари след отлагането на съдържателното гласуване в Камерата на общините миналата седмица. Ако няма някакви коментари, дневния ред се приема. Втора точка – съобщение на председателя. Няма такива. Трета точка е одобряване на протоколите от заседанията от 21-2 ноември и 4 февруари. Ако до края не получим възражения, се одобряват. И преминаваме към четвърта точка. Искам да кажа добре дошла на госпожа Мария Фернанда Еспиноса Гарсес – председател на 73-та сесия на Генералната асамблея на ООН. Нека и кажем добре дошла при нас. Много се радваме, че сте тук в Европейския парламент. Сътрудничеството между Европейския съюз и ООН е отколешно. То се основава на общи принципи. Нашите организации споделят едни и същи ценности – ние нееднократно сме заявявали, че искаме силно партньорство с ООН. Ние имаме общи приоритети, по които трябва да работим, особено след като мултилатерализма се поставя под въпрос. Европейския парламент, Европейския съюз ще продължат да работят в името на мултилатерализма и сегашното сътрудничество. И тъй, госпожо Гарсес, ние с удоволствие ще чуем за вашата работа като председател на 73-та Генерална асамблея на ОНЕ. Вие ще очертаете и приоритетите на своя мандат, както и виждането си за отношенията с ОНЕ. Вие сте прията много добре. Тук е и нашият посланник в Нью Йорк. Много е хубаво и се радваме да видим посланника. Заповядайте, госпожо председател. Много благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията, уважаеми дами и господа. Нека първо благодаря на вас, Дейвид. Благодаря за поканата да говоря пред вашата комисия. Аз често описвам Генералната асамблея като най-представителния и демократичен орган на ОНЕ, като парламента на човечеството и за това много се радвам, че днес мога да разговарям с представителите на Европейския парламент и вашата комисия – не само защото вие отговаряте за толкова важните отношения между С и не, а и защото вие налагате мултилатерализма на практика, работите по проблемите на мира, върховенството на закона и ангажимента в нашия размирен свят. Уважаеми приятели, множество са предизвикателствата пред нас, изменения на климата – екстремизъм, разпространение на оръжията, промяна на световната динамика и множество други проблеми. Светът се променя динамично, много бързо. Виждаме един нов политически пейзаж с много от старите проблеми, но и нови предизвикателства – ООН е заедно с ЕС искат да даде възможност държавите членки да могат да се справят по-добре с тези предизвикателства. Затова е необходимо да работим заедно. В момент, в който се поставя под въпрос многостранния принцип, ние трябва да говорим за това колко е важен той и колко много се е постигнало благодарение на него. Европейският съвет, въпреки предизвикателствата, остава светъл пример. О, не също. Въпреки някои свои слабости, наистина промени света към по-добро. О, не намали крайната бедност. Беше важен за приемането на закони за правата на човека, приемането и на мерки за премахването на мини в Южен Судан – винаги сме били важен партньор. Вие сте работили с нас по предотвратяването на конфликти, медиацията, помощта, както и борбата срещу корените на насилието. Освен това, милиони, благодарение на многостранното сътрудничество между ЕС и неговите партньори, сега живеят по-добре – но страданията в Сирия и Йемен показват пределно ясно колко далеч сме от нашата споделена визия за мира. Трудно спечелените битки от последните десетилетия сега вече също имат резултати, които могат да бъдат премахнати, защото за първи път в десетилетието има много повече нападения на цивилни 7 милиона бяха принудени да напуснат домовете си, гонени от глада, бомбите, и изнасилванията. Уважаеми колеги и приятели, нито една страна не може да се справи с тези предизвикателства сама, нито един регион не може да се справи. Затова многостранният принцип е по-важен от всякога. Непрекъснато го заявявам по време на своето председателство, но многостранният принцип също е атакуван. Множество правителства предпочитат да се затворят и да търсят национални решения на глобалните проблеми. Други подронват световния ред, който сме установили. Има и трети, които се съмняват, че институциите могат да подобрят живота им. Затова аз искам да ви насърча многостранният принцип да бъде приоритетът на 73-та сесия на Генералната асамблея. Като председател на тази асамблея аз съм и пазител на същия принцип – който е важен за тези 93 държави членки. Понякога трябва да кажа, че ви завиждам. Вие имате само 28 държави членки, с които да работите, но тук се засмях, казва ораторката, защото знам и това колко е трудно. От друга страна пък това е и чарът на многостранните организации. Те не заплашват националния суверенитет. Напротив, те го усилват, но същевременно се споделя товарът, разходите, има споделена отговорност по основните световни предизвикателства. не и ЕС трябва да работят заедно. Генералната асамблея и Европейският парламент би трябвало да имат водеща роля. Като всяка държава членка трябва да има едно място, един вод и един микрофон. Това трябва да е и вашето послание към избирателните ви райони. Освен това, парламента трябва да упражнява контрол, за да може да се гарантира изпълнението на многостранните действия. Но не е достатъчно само да се хвали мултилатерализмът. Хората искат осезаеми резултати и затова програма 2030 е толкова важна. Живеем в опасни времена. Нито един регион не е предпазен от размириците. ние се опитваме да работим срещу корените на тези размирици и да можем да помогнем на правителствата да се работи по начин, който да има предвид и скептично настроените граждани. Вие знаете, че съществува отчуждение от създадените системи. Именно за това има надигане на национализма, популизма, отдръпване – от многостранния принцип. Е, за мен е много важна именно за това цел 8 достоен труд. Необходимо е да има добро работно място, социална мобилност, както и закрила на работното място. Ние трябва наистина да изпълним целите за устойчиво развитие, да създадем 600 милиона нови работни места, особено за младите хора. Надявам се да има широко участие в моя конгрес за достойния труд в Нью Йорк. Надявам се, че вие ще продължите да подкрепете тези ЦУР, включително и целите за намаляване на дълга и други. Надявам се също така вие да настоявате за публикуването на обзор за изпълнението на тези цели в Европейския съюз. Това е важно за разпространението на добрите практики. Уважаеми колеги, знаете много добре, че областта миграция и бежанци е област, в която хората искат да видят действие. През декември миналата година се проведе конф конференция по тази тема с много важни резултати. Един от моите приоритети беше Генералната асамблея да подкрепи двата пакта и за бежанците, и за мигрантите. Генералната асамблея доказа своята сила, защото успя да обедини държавите. Разбира се, има различни гледни точки – за двата пакта. И аз го разбирам много добре. Когато бях министър на външните работи в Еквадор, се занимавах с бежанците от Колумбия. Знам колко е трудно да се отговори на регионалните и местни проблеми. Но е важно разговорите да продължават дори когато има несъгласия. Именно за това организирах дебат на високо ниво за международната миграция миналата седмица в Нью Йорк. Работя заедно с посланиците на Испания и Бангладеш в Нью Йорк по инициативата за 2022 година във връзка с пакта. Уважаеми колеги, ние не можем да говорим за многостранния принцип без да говорим за институционалната реформа. Нашите организации трябва да станат по-отговорни пред хората, за които работим. Много се радвам, че Европейският съюз подкрепи системата за реформи в ООН. Надявам се, че вие като парламентаристи също ще настоявате за обновяването на Генералната асамблея и изпълнение на реформата, така че гражданското общество и най-вече жените и децата да бъдат активно ангажирани в нашата работа. Ние също така ще осъвременим своите работни методи. Само така оне ще стигне до хората. Би трябвало да можем по-лесно да се справяме с основните предизвикателства. Младите хора, от друга страна, е, винаги са били най-големите новатори по отношение на целите за устойчиво развитие. Те, например, имат водеща роля в борбата срещу измененията на климата. Ние ги чуваме в Нью Йорк, Брюксел и столиците на света. Всъщност в 73 годишната история на ОНЕ аз съм четвъртата председателка на Генералната асамблея и първата жена, от Латинска Америка. Ето защо равенството на половете е много важна тема за мен. Европейският съюз винаги е бил значим партньор на ОНЕ в тази област. Следващия уикенд в Нью Йорк аз ще говоря за правата на жените. Не бива тези права да бъдат ограничавани. Надявам се, че всички държави от ЕС ще участват в проявата ни на 12 март. Тогава ще говорим за жените лидерки. Председателките на Харватия, Естония и Литва също ще присъстват, както и върховния представител Могерини. Скъпи приятели, целите на ОНЕ и ЕС – в областите, които изброих, са много сходни. Европейският парламент има своята важна роля в затвърждаването им. Резолюциите на ОНЕ трябва да се превърнат в закон и този закон трябва да се изпълнява в съответствие с международните договорености – вие можете да имате водеща роля. Това направихте при забраната на пластмасите за еднократна употреба. Също така искам да говоря за това колко е важно държавите членки да изпълняват целите си в борбата срещу измененията на климата. Трябва да има мерки за смекчаване на лошите последици от тези изменения. Необходимо е да се помага и на най-уязвимите, на развиващите се страни, да им се помогне да изградят по-голяма устойчивост. Надявам се на срещата на високо ниво за климата да чуя вашите гласове на 28 март. Разбира се, Нашите организации имат и своите предизвикателства. Не на последно място, нашите институции трябва да станат по-прозрачни и по-отговорни. Като председател на Генералната асамблея искам ООН да стигне по-близо до хората. Вие също искате Европейският парламент, Европейският съюз да се доближи до гражданите – само така всеки ще види колко е важен многостранният принцип. И не просто всеки принцип, а този, който добавя стойност и позволява да се справим с кризите на съвременния свят. Трябва да покажем, че в сърцевината винаги са хората. Аз очаквам с нетърпение диалога да продължи. Благодаря. Thank you, Madam President. Благодаря ви, госпожо председател, за милите думи и за интересните е, встъпителни думи. Сравнихте Общо събрание на ООН с Европейския парламент. С една малка разлика само, че трябва да споменем, ние сме пряко из... демократично избрани и както знаете, следващите избори ще се проведат в края на месец май. И това е вторият по размер опит за директно избиране на представители на второ място след Индия, т.е. никъде другаде, освен в Индия, не се, се прикани толкова голям брой граждани да гласуват за парламентарна институция. Благодаря ви. Мисля, че разполагаме с много теми за обсъждане и с около 20-25 минути време за разискване. Това е списъка на списалите за изказване. Господин Пред, господин Панцери, госпожа Лохпилер и господин Шолц, някой друг. Не, в такъв случай предлагам да чуем четиримата колеги. Започваме с Кристиан Преда от групата на НП. Много ви благодаря. Господин председател, благодаря и на вас, госпожо председател, че сте днес сред нас. За нас винаги е много интересно да разменим мнения с а, дипломатите, работещи в рамките на ООН. С ваше позволение бих искал да ви помоля да направите малко по-задълбочен анализ на кризата на многостранния принцип. Какви според вас са причините за тази криза? Защото ни е станало едва ли не навик да се оплакваме от кризата на многостранния принцип, но може би не е след да се запитаме защо се стигна до тази криза имам известни съмнения относно окачествяването на Общо събрание на ООН като парламент на човечеството. Парламентът по принцип се избира пряко и то в условие на, на свобода и демокрация, което не отговаря на случая с ООН, където държавите изпращат своите дипломатически председатели, но това е тема на друг разговор. Бих искала да ви попитам дали според вас начинът по който функционира Общото събрание на ООН е допринася с нещо за критиката, които се отправят към международните институции, в частност към тези на ООН. Да вземем за пример подкрепата и приемането на режимът в Куба, който по никакъв начин не зачита човешките права, които без повод изпраща хората в затвора. Така че подобни форма на подкрепа, като подкрепата за кубинският режим, смятате ли, че по някакъв начин добринася за авторитета на Общото събрание на ООН, е, в частност и на институциите на ООН като цяло? Благодаря ви. Благодаря, Кристиан. Думата има колегата Панцери. Grazie. Italian. I will speak in Italian. Благодаря, ще се изкажа на италиански. Бонжорно. Добър ден. Радвам се, че днес сте тук сред нас. Радвам се най-вече, че в центъра на изказването си поставихте въпроса за многополюсовия ред. Гледам на това като на необходимост да се разработят по-различни работни хипотези във връзка с една идея, която намери много тълкувания в последно време. Имам предвид най-вече тълкуването на многостранния подход от страна на американската администрация. Съгласен съм с вас, че отстояването на многостранния подход на форумите за диалог по него е важно ослабването на многостранната система, която бе гаранция за спазването на международното право и на правата на човека, допринесе за сключването на споразумения и за предотвратяването на конфликти, е най-важното за нас. Казахте също, че трябва да отстояваме един многостранен подход, който не е некритичен, а ефективен и ефикасен за да не наделее политиката на по-силните, която само може да доведе всъщност до конфликти, не смятате ли, че е настъпил моментът по-силно да наблегнем на решенията на ООН? Когато една многостранна структура се затруднява при вземането на решения, при осъществяването на намеса, може неизбежно ще наделе друг подход. Второ, през 2018 Общото събрание на ООН обяви тъй нареченото десетилетие на мира. Какво правите в това отношение? какво предприемате, за да може през това десетилетие наистина да се работи активно? Thank you, colleague Panzeri. Благодаря, господин Панцери. От името на зелен думата има баба Лохбилер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Еспиноса Гарсес, за енергичният начин, по който ръководите Общото събрание на ООН. Благодаря ви също така, че, възнамеря, че организирахте диалог на високо равнище относно Световният пакт за миграцията миналата седмица. Смятам, че мнозина от нас, включително и тук в Европейския съюз, трябва да се случим върху последващите действия с прилагане на пакта, не просто чакаме първият му оценка за изпълнение през 2022 година. А сега няколко думи за многостранния подход. Смятате ли, че е, чрез е, отстояването на многостранният подход е, трябва да се създадат нови съюзи, например да се преодолее противопоставянето между Северното и Южното полукълбо в общи инициативи, чрез които да се оздрави многостранния подход. И накрая Може ли да кажете няколко думи за бюджета? Не го споменахте, но ми се струва, че той ще бъде важна тема тази година. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Шолц има думата. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо председател, че сте днес сред нас, за да споделите някои от идеите си за оздравяването на многостранната система. Радвам се, че вие като жена много активно работеща за устойчивото развитие, сега сте председател на Общо събрание на ООН. И така стигам до първият си въпрос. В днешно време няма по-важно от а, това да се опитаме да постигнем първите стъпки за изпълнение на програмата за устойчиво развитие от 2300 година и 70-те цели за устойчиво развитие. В тях са включени всичко. Борбата с бедността, гарантирането на мира, засилване на опазва, аспектите свързани с опазването на околната среда, гарантиране на чиста питейна вода от ключово значение за милиони души по света. Според вас какви са шансовете в рамките на Общото събрание и в рамките на системата на ООН държавите членки да успеят да постигнат тези цели? Вторият ми въпрос е свързан с предизвикателните и сложни времена, които ние оживяваме тук в Европа. Както знаете, беше отменено споразумението за ядрените оръжия с средносрочено обсек. Та, ние в Европа отново се превръщаме в пионка в играта между Съединените щати и Руската федерация. но все пак трябва да се върнем към един режим на радрено разоръжаване, който да даде на бъдещите поколения надежда за бъдещето. Много посетителен и фактът, е, че миналата седмица Washington Post публикува статия посветена на тайни научни изследвания, посветени на птичия грип като метод, който може да се използва като един вид бактериологично оръжие. А тази програма също се ръководи съвместно от Съединените щати и Нидерландия, т.е. Европа отново е замесена. Така че смятате ли, че има готовност в рамките на системата на ООН и в частност Общото събрание по някакъв начин да възпрепятства тези усилия за добиване с нови видове оръжия? Благодаря ви, колеги. Не виждам други поискали думата, така че, госпожо председател, ви давам думата за да отговорите на този първи от въпроси. Благодаря ви за всички толкова интересни и своевременно зададени въпроси. повечето от тях бяха посветени на многостранния подход и това как може той да бъде засилен. Защо непрестанно казваме, че многостранният подход е поставен под заплаха? Истината е, че колкото и да е парадоксално, живеем в все по-тясно взаимосвързан свят. И повечето кризи стават много бързо международни кризи, независимо ли става въпроса за кризата с миграциите, с бежанците, измененията в климата, съревнованието за въоръжение и ядрената заплаха, както и тероризма. Всички тези предизвикателства вече не засягат само отделни държави, но засягат цялото човечество. Едновременно с това обаче трябва да гарантираме че имаме по-добре функциониращ многостранен подход. Имаме нужда от повече сътрудничество и повече колективни действия и също така трябва да си дадем сметка, че имаме нужда от споделяне на отговорността. И всичко това отново ни връща към многостранната система и световния ред, основаващ се на правилата. Затова и всички заедно трябва да отстояваме принципа за един по-добър и по-добре функциониращ многостранен подход. Както вече казах, имаме нужда не от какъвто и да е било вид многостранен подход, а на една многостранна система, която да е в състояние да отговори на предизвикателствата. Защо хората понякога купят доверие в институциите на многостранният подход, защото преди всичко трябва по-добре да общуваме с тях и то всички заедно. И на второ място трябва по-добре да, да спечелим доверието им. И за целта трябва да бъдем по-ефикасни и да можем да им покажем конкретни постигнати резултати. И от тази гледна точка един от най-добрият начин да докажем какво сме постигнали е чрез целите за устойчиво развитие. Целите за устойчиво развитие ще са лакмусовия тест за това какво е в състояние да постигне многостранната система. Изправени сме пред редица предизвикателства, което споменя и е, господин Шолц. И сега е момента, в който действително може да променим живота на хората – Смятам, че институциите на ООН си дава сметка за този факт и за това сега сме в състояние да проведем един цялостен процес на реформа преосмисляме се в трите ни основни стълба. По отношение на устойчивостта подобряваме и реформираме цялостната структура за устойчиво развитие. Също се случва и за стълб посветен на мира и сигурността като в по-голяма степен той се основава на принципа на субсидиарност и подобряване на ефикасността и също така тече цялостно процес на реформиране на управлението на ООН, което е много важно, защото вече започнахме изпълнението на тези реформи от 1 януари тази година. Така че ви моля да проследите внимателно какво какви резултати ще постигнем в рамките на този процес на реформи в рамките на институциите на ООН. Зададоха ми въпрос за ролята ни на организация, предотвратяваща конфликтите. Смятам, че изминахме много дълъг път работим все повече съгласно принципа на устойчивият мир. А самият принцип на устойчив мир се основава на превентивният подход. Зададохте ни въпрос за десетилетието на мира. И устойчивият мир, разбира се, е пряко свързан с прилагането на програмата за устойчиво развитие от 2300 година. Имаше и въпрос, свързан с геополитическото положение и нуждата от изграждане на съюз между Южното и Северното полукълбо. Съжалявам, ако много се повтарям, но ми се струва, че ако се съсредоточим върху борбата с бедността, преодоляването на неравенството, действията в областта на климата. Всичко това, е, всички тези цели представляват общ знаменател за всички. Не смятам, че измененията в климата засягат само Южното полукълбо. Това са въпроси, които касаят всички ни. Когато говорим за борба с неравенството и борба с правопричините за бедността и изолацията, смятам, че всички споделяме общи цели. Така че няма разлика между северната и южната част е, на земното кълбо. Целта ни е всички заедно е да изградим едно по-добро човечество за цялата планета. И това отстоява като основна цел ООН. Разбира се, ние сме организация съставена от хора и сме изправени пред многобройни предизвикателства, но смятам, че преодоляването им до голяма степен зависи от политическата воля на страните членки на ООН. Много ясно си давам сметка каква е разликата между един парламент, съставен от избрани народни представители и една организация, в която се назначават представители от правителства, които често също са демократично избрани правителства. Или казвам с други думи, ние сме един дом за 193 държави членки, които имат общи интереси, но в които трябва да сме в състояние да преодолеем и разногласията. Споменахте Световният, Международният пакт за миграцията. Започваме да работим по мерките за прилагането му и битите ни са много големи амбициозен и график, който сме си поставили, но съм оптимистично настроена, че ще успеем да постигнем целите си по начин, който да облагодетелства милионите хора по света, които по една или друга причина са били принудени да напуснат своята страна на происход. Въпросът за ядрената надпревара, за, ядр... за разоръжаване – договор за ликвидиране на ракетите с среден обсек и тъй нататък. Смятам, че на причините, поради която все повече и повече настояваме за многостранният подход, е защото действително се нуждаем от една многостранна система, основаваща се на правилата. Затова трябва да се придържаме към поетите обещания и отговорности, трябва да се придържаме към подписаните споразумения и много се радвам на позицията, която зае Европейския съюз в това отношение. Струва ми се, че бяха повечето, че отговорих на повечето въпроси, които ми бяха зададени. Всъщност, че отговорих на всички зададени въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Има ли други въпроси, коментари или въпроси, на които не сте отговорили? Не, в такъв случай много ви благодаря, че взехте участие на заседанието на нашата комисия по външни работи. Надявам се да ви очакват още интересни срещи в Брюкс. Кога се връщате в Нью Йорк? А утре отивам в Хелзинки за форумът за мир и сигурност. Благодаря ви, желая ви успех и приятен ден! So, colleagues, we can... И така, колеги, повече или по-малко си спазваме графика. Преминаваме към следващата точка, точка 5, отчет за мисията за наблюдение на изборите в Молдова на 24 февруари. Помните, че в последната си резолюция за Молдова, прията през ноември миналата година, отново препотвърдихме позицията си, именно, че цитирам, всякакви решения за бъдещото отпускане на макрофинансова помощ следва да се вземат след парламентарните избори и при условие, че изборите се проведат в съзвучие с международно признати стандарти и бъдат подложени на оценка от специализирани международни органи. Плащането на бюджетна подкрепа по съответните програми следва да се замрази до постигането на значителен напредък по отношение на международните стандарти. Без съмнение, оценката от страна на международните наблюдатели е много важен елемент от бъдещите отношения между Съюза и Молдова. Европейският парламент излъчи екип за наблюдение с петима членове, представляващ четири от основните политически групи и ръководен от госпожа Ребека Хармс. Мисията работи, както обикновено, в рамките на дългосрочната мисия на ОССЕ и ОДИР, заедно с парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа и следва обичайните строги методи на ОССЕ и ОДИР. Сега давам думата на ръководителката на мисията госпожа Ребека Хармс, за да ви представи оценката на тези избори. Нека ви припомня, че в 16.15 към нас ще се присъедини министър-председателят на Армения, така че имаме точно 30 минути. Ребека, благодаря господин председател. Благодаря на колегите си, както и на сътрудниците на ДЕК за много конструктивната мисия и за положителната атмосфера на работа при сравнително трудните политически обстоятелства в Молдова. Благодаря също и на колегите в политическите групи за това, че ни помогнаха да решим проблема с една втора делегация на Европейския парламент, която бе регистрирана от Централната избирателна комисия и след интензивни контакти между нас в Молдова и властите тук, с помощта на посланника ни в Кишинев – тази втора парламентарна делегация не пристигна в Молдова. Успешно взаимодействие беше установено между Кишинев и Брюксел в случая. Благодаря за това на Кристина. По време на престоя си в Молдова успяхме да се срещнем с различни представители на политически партии, на медиите, както и на НПО. Възползвахме се също така и от заключенията на членовете на мисията за дългосрочно наблюдение. Ще се спра върху онова, което те констатират като проблеми, като например неравнопоставен достъп до медиите за партиите, които не са на власт. Установяват също така проблеми и с финансирането на партиите, както и особено сериозен проблем във връзка с използването не по предназначение на административни правомощия. Добрата новина във връзка с Молдова е, че както нашата делегация, така и партньорите ни от ОССЕ и ОДИР заключват, че изборите, състояли се на 24 февруари, са били със състезателен характер. Останахме с впечатлението, че до голяма степен изборите са били управлявани по прозрачен и професионален начин. Добра бе работата на избирателните комисии. Там работеха най-вече жени в националните избирателни райони е предвидена и квота за жени от 40%. Тази квота бе спазена, но нерядко жените кандидатки бяха на много задна позиция в списъците Компетентните органи ни оказваха съдействие, може би съзнавайки, че на тези избори се гледа като на условие за отпускането на макрофинансова помощ от Европейския съюз, както и като на лакмусов тест за бъдещето на отношенията ни, както и за доброто функциониране на споразумението за асоцииране. Имаше обаче и много отрицателни аспекти, на които ни бе обърнато внимание и които ясно посочихме в изявлението си в Кишинев в деня след изборите. Първо, избирателната активност. Тя бе под 50% от регистрираните избиратели и с това бе значително по-ниска в сравнение с предходните парламентарни избори през 2014. Бе също така по-ниска и в сравнение с втория тур от президентските избори през 2016. Това може да се тълкува като спад в общественото доверие към държавните институции. Това пък от своя страна може да се дължи на многото отрицателни явления, които се наблюдават от изборите през 2014 насам. Сред тях бих изтъкнала особено мащабната банкова измама през 2014, по която все още се води разследване. Мога да опомена също така и бавния напредък по съдебните производства срещу онези, които вече са идентифицирани като извършители на тази измама. Един от тях, Илан Шор, сега успешно се кандидатира при изборите с създадена и кръстена на него партия. Тази партия е четвърта в класацията на участвалите в изборната надпревара. Мога да изтъкна също така и изборите за кмет на Кишинев през 2018, като едно от отрицателните явления – на които се дължи спадът на доверието сред избирателите. Мога да изтъкна също така и връзките между олигарсите и политическата власт. Новата смесена изборна система, която се използваше по време на изборите през 2018, бе одобрена в средата на 2018, без обаче преди това да са се състояли наистина приобщаващи обществени дебати. Поради това тя бе разкритикувана и от ОССЕ, ОДИР и Венецианската комисия. Към тези критики се присъедини Европейският парламент в резолюцията си от 2018. Помните, че еднокамърният парламент на Молдова сега се състои от 50 членове, избрани по пропорционалната система, по национални партийни листи и от 51 членове, избрани в едномандатни избирателни райони. Това са новосъздадени наскоро избирателни райони. Има също така и твърдение за оказване на натиск върху служители на публичната администрация както и за злоупотреба с административни правомощия. Процедурата по гласуването бе малко объркваща и според нас това бе предумишлено. Използваха се четири различни бюлетини, които трябваше да се пуснат в една и съща урна за националните и едномандатните избирателни райони, както и за два референдума с необвързващи резултати, които се състояха паралелно с парламентарните избори. Наблюденията ни в различни избирателни секции показват, че наистина в резултат от това се стигна до объркване. В нашата делегация бе отправена също така и силна критика по отношение на различното третиране на молдовците, живеещи извън страната. Те не можаха да гласуват само с личните си карти. По-различен бе подходът към пребиваващите на територията на страната, които можаха да го направят. Членовете на диаспората, чието лични карти бяха с изтекал срок, не можаха този път да гласуват, за разлика от изборите през 2014 и 2016. Освен това, едва на 14 януари Централната избирателна комисия обяви, че личните карти с изтекал срок няма да се признават при тези избори. Така гражданите не можеха на време да си издадат нови лични карти, за да могат да гласуват. Освен това, в много региони от Приднепровието масово се превозваха граждани с автобуси до избирателните секции, където властите бяха определили, че те трябва да гласуват. Има доказателства, че поне някои от гласувалите по този начин са получили за това пари. Това е нов елемент в изборите в Молдова. Така че трябва да поговорим за това дали щедростта на молдовското правителство спрямо гласоподаватели в региони, които не се контролират от правителството, трябва да продължи и в бъдеще. Резултатите от изборите, в които участваха трите основни партии Социалистическата партия, Демократическата партия и АКУМ, показват, че вероятно ще е трудно да се сформира правителство. Не на последно място и поради това, че изявленията от страна на тези три политически сили по време на кампанията – бяха, че те няма да си сътрудничат помежду си. Ако наистина се стигне до това, трябва да има нови избори в рамките на 4 до 5 месеца. Добре сте запознати с всички останали проблеми. Обсъждали сме ги неведнъж тук в комисията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Ребека Хармс за анализа на изборите, които наблюдавахте на 24 февруари. Сега имаме 15 минути за дебат. Господата Преда, Кристея, Пош, Остревичиус и Целер ще се изкажат, както и госпожа Муди. six, seven speakers. It седмина ще бъдат ораторите. Имате по две минути. Господин Преда, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, Ребека. Мисля, че резултатът от изборите и начина на протичане на тези избори не показва подобрение в демократичния стандарт, както и очаквахме. Напротив, потвърждават се заключенията на нашия парламент – които отправихме още когато Венецианската комисия критикува новата избирателна система. Тя не позволява да се изрази свободната воля на гражданите, само се възпроизвежда елита избран от Москва. Нещо, което е много жалко. На второ място гласуването в Приднестровието това са олигарси едни до други. Режима на Тераспол. Сега имаме Плахонек, друг олигарх, който контролира. Боя се, че се използват и румънски паспорти за да участват и граждани от моята страна. Мисля, че това наистина поставя под въпрос доколко това са честни избори. На трето място мисля, че бюджетното подпомагане трябва да се запази, но същевременно трябва да се състави списък на всички олигарси в Молдова, които контролират 100% режима. Те са верни на Москва и всъщност възпрепятстват всякакви промени в нашето съседство. Струва ми се, че ние трябва да бъдем по-последователни и не да се подлагаме на шантажа на този корумпиран елит. Благодаря, благодаря ви също, че се изказахте точно в рамките на две минути. Господин Кристе, Господин председател, уважаеми колеги, от геополитическа гледна точка Република Молдова винаги е била важна по време на избори. Нека ви дам един пример. През 2014 правителството не бе ориентирано про-западно, но сега обсъждаме споразумение за асоцииране. Онова, на което станахме свидетели, потвърди критиката отправена към смесената изборна система. При всички положения нещата трябва да се подобрят. Въпреки това искам да приветствам правителството за много коректния му подход към изборите. Имаме очаквания във връзка с споразумението за асоцииране. За да се изпълнят те, трябва да има силно проевропейско мнозинство в страната. Но някои от партиите в страната не са настроени така. Други пък са съюзници на НП и социалистите и демократите. Ще видим обаче дали те ще поставят своите интереси на преден план. вероятно е да отстъпим по отношение на политиката си спрямо източното съседство. Да видим какво ще стане в Молдова. Там може да не е възможно да се сформира мнозинство в парламента. Може да се случи нещо подобно и в Украина, където има трипартийна система. Ще бъдем ли разумен партньор на Кишинев и на Киев? Ще предприемем ли действия или пък просто ще бездействаме? Мисля, че трябва да реагираме. Трябва политическите групи да си поемат своята част от отговорността. Петра Саустревичиус. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че Европейският парламент неведнъж е отправил ясно послание във връзка с положението в Молдова. Обвързвали сме предоставянето на макрофинансова помощ и на бюджетна подкрепа, както и установяването на активно сътрудничество с доброто провеждане на парламентарните избори. Благодаря на Ребека за анализа, който направи на ситуацията. Различни са тълкуванията, някои са по-положителни, други са по-критични. Какво мога да кажа аз в качеството си на докладчик на нашата комисия и на член на политическа група, която няма връзки с току-що избраните политически партии в Молдова? Мога да кажа, че не може да се гледа упростенчески. Изборният процес все още не е приключил. Има още възможност за обжалване, за подаване на жалби. Могат да минат около 7 седмици, докато ОССЕ и ОДИР излязат с окончателния си доклад. За това, господин председател, призовавам Европейския парламент и най-вече нашата комисия да не правят <clears throat> прибързана оценка на последиците от тези избори във връзка с бъдещето на отношенията между Съюза и Молдова. Защо казвам това? Казвам го, защото взехме правилното решение през 2017 година. Тогава бе сключено нещо като междуинституционално споразумение. Нека се придържаме към него, докато не излезе окончателният доклад от наблюдението на изборите. Начинът по който молдовското правителство ще подходи към процедурите по подаване на жалби, както и начинът по който ще се сформира мнозинство в парламента, ще бъдат два решаващи елемента. Благодаря ви, господин председател, както и на всички участвали в мисията. Йоахим Целер за две минути. Благодаря, господин председател. Много различни могат да бъдат оценките на избори и това стана ясно от обстойното изложение на Ребека Хармс тя изброи редица недостатъци при провеждането на изборите. А Руското министерство на външните работи пък заяви, че изборите са били честни, че са били отлично организирани и така нататък. Виждате колко различни могат да са оценките. За пореден път спадна избирателната активност в Молдова. Тя е под 50%. Единственият повод за оптимизъм, според мен, е, че Акум коалицията на опозицията, ръководена от Андрея Настасе и Ана Сандо, спечели 27 места от общо 100 места в парламента. А иначе смятам, че решението на комисията да спре плащанията, докато не се постигне напредък по реформата на съдебната власт, е правилното решение. Президентът на страната, господин Додон, обяви, че още преди да се сформира новият парламент, ще отпътува за Москва, където ще води разговори, включително и с президента Путин. Заяви освен това, че няма да приеме коалиция, в която ще участва партията Шор. Като се има предвид това, можем да допуснем, че са много големи разликите между останалите три политически партии, избрани в парламента. Така че президентът не изключва провеждането на нови избори. Гласуваха и гражданите от Приднепровието. За тях бяха специално отворени избирателни секции. Още от 11 часа сутринта тези граждани масово бяха извозвани с автобуси. Всички те масово говореха руски, но в момента, в който човек ги заговореше на руски, унемяваха. Три избирателни секции бяха запазени за тях в Кишинев. Аз наблюдавах изборите там към края на избирателния ден. Влязох в един малък магазин срещу една от избирателните секции, за да си купя нещо. Продавачката там ми каза, че никога не е била свидетел на подобно нашествие от говорещи руски граждани, които всички са плащали с сравнително нови банкноти от по 100 лей. Мисля, че това е много показателно. Като цяло Продължава да е трудно положението в Молдова. Да, сключено е споразумението за асоцииране, но трябва да продължим да следим ситуацията в страната. И не бива да прекъсваме и сътрудничеството си с наистина демократичните опозиционни сили. Господин Пош. Благодаря ви. Аз бях в делегацията. Мога да кажа, че това бяха свободни и честни избори, въпреки че Имаше някои проблеми по време на предизборната кампания. А, още се усещаха последиците от избора на кмет на Кишинев миналата година. Имахме проруската социалистическа партия, която спечели. Тя е антиевропейска в риториката си, но резултатът беше много по-лош от очаквания рейтинг. Няма комунисти, няма ги националистите от наша страна. Така че въпреки масовата пропаганда, в крайна сметка беше доказано, че в Молдова вече има една много, по-здраво, много по-здравословен климат. Струва ми се, че може би след изборната ситуация ще се да е различна в зависимост от решението за коалиция. Иначе имаше много критики и на Венецианската комисия, и на Европейската комисия. Като цяло ми се струва, че това е заради нежеланието в молдовската политика да се допуснат нови лица – Имайте предвид, че кампанията имаше не само геополитическа ориентация, тук беше важно и решаването на местните проблеми. В Кавказ на юг ние забелязахме, че има все повече турски инвестиции и турско влияние. Трябва да помислим и за това. Благодаря. Клер Муди и Яна Гомеш са последните двама колеги. Благодаря съвсем накратко. Аз имам по-скоро въпрос. Доколко е вероятно да се сформира правителство след тези избори, като се има предвид силния антагонизъм по време на предизборната кампания? И ако няма правителство, какъв ще е резултатът от едни нови избори. На второ място се питам как можем да изиграем една конструктивна роля в политиката на Молдова. Защото едно е да критикуваш, но мисля, че е по-добре сега ние да видим как можем да подпомогнем Молдова. Благодаря и накрая Ана Гомеш, тъй като премиерът на Армения вече чака отпред. Благодаря. Аз не бях член на тази мисия, но бях много притеснена от доклада на Ребека Хармс. Струва ми се, че не можем да пренебрегнем факта, е, че избирателната активност не беше е, висока, дори и ОССЕ го признава, е, защото резултата от изборите в в миналата година беше анулиран. Какво мога да кажа на колегата Муди и нейните въпроси – как да имаме своята конструктивна роля? Ами аз ще отговоря, ние не бива да се отказваме от собствените си принципи. Нека помогнем на хората, като помогнем на себе си. Благодаря, Ребека. Само за една минута, много те моля, защото вече прекрачваме протокола. Благодаря. Доколкото разбирам, много граждани в Молдова разбраха смисъла на нашата макроекономическа помощ и ние не бива да променяме условията. На второ място не би трябвало обаче Европейския съюз да бъде съучастник на корупцията – много благодаря, Ребека Хармс. Уважаеми колеги, съжалявам, че няма време за по-дълъг дебат. Извинявам се на представителите на СВД. Още веднъж благодаря на Ребека Ханс и Хармс, извинете, и всички колеги, които участваха в мисията. Това е тема, която ще продължи да ни занимава, несъмнено. С това приключваме пета точка и ще напусна заята за кратко, за да посрещна министър-председателят на Армения. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to resume our meeting. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, подновяваме заседанието си с шеста точка. Уважаеми колеги, за нас всички е огромно удоволствието да кажем добре дошъл на господин Никол Пашинян, министър-председател на Република Армения. Ние сме го поканили за размяна на мнения. Ще се опитам да ви приветствам и на арменски, казва председателя. Добре дошъл в Брюксел, за нас е чест, че сте тук. And I have now the honor to welcome further guests from Armenia. Освен това ще кажа добре дошли на гостите от Армения. Много ще ми е трудно да произнеса имената правилно. Тук до министър-председателя господин Нацакян заместник министър-председателят Мер Григориан. добре дошъл, и министъра на образованието Харацунян. Още веднъж казвам на всички добре дошли. Господин министр-председател, както казах, за нас наистина е чест, че сте при нас. Вие много сърдечно ни посрещнахте в Ереван миналата година, когато дойдох. Като председател на тази комисия пътувах до Армения на 18 юни след случилото се във вашата страна през април и май, мирните демонстрации довели до вашето назначаване като министр-председател с една програма срещу корупцията и за реформите. От тогава насам се проведоха и предсрочни избори, които вие спечелихте. Нашите наблюдатели, водени от колегата Хайди Хаутала, докладваха че тези избори са били много добре организирани, са сведени до минимум нередности и натиск върху гласоподавателите. Ето защо и общественото доверие в изборния процес е било високо. Още веднъж благодаря ви, че сте при нас. Давам ви думата Надявам се това да бъде последвано и от интересен дебат с колегите. Разполагаме с 55 минути, тъй като след това ни предстои дълго гласуване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Макалистър, почитаеми членове на Европейския парламент. За мен е чест да се обърна към тази комисия. След Кадифяната революция, това е първата възможност на армейски министр-председател да говори пред комисията по външни работи. За това ще говоря за основните промени, които вече се случват в моята страна. Също така ще говоря за предизвикателствата, пред които сме изправени. Ще говоря за нашите цели и планове за бъдещето. Почитаеми колеги, Армения по-настоящем минава през безпредседентни промени. Безпредседентни по естеството и по мащаба си. Променя се политическият и економически пейзаж. Миналата пролет в Армения се случи революция без насилие. Нашият лозунг беше любов, толерантност, братство. Ние искахме да защитим политическите права и изграждането на общество, основано на ценностите с демокрация, плурализъм, справедливост и равенство с борба срещу корупцията в политическата система и системата на е, клиентелски кръгове. Освен това, ние се борихме с една економика на олигарсите срещу тези, които използваха институциите и заради които държавата ни беше в застой. Кадифената революция в Армения възстанови демокрацията. Ние затвърдихме постигнатото. Политическите сили зад революцията спечелих убедителна победа на изборите. Те бяха подкрепени от над 70% от арменските граждани за първи път от 25 години насам. Изборите в Армения не бяха успорени от нито една политическа сила. Не по-малко важно е да се каже, че тези избори бяха оценени изключително положително и от европейските наблюдатели за първи път толкова положително. Стигна се до извода, че демокрацията в нашата страна вече е необратим процес. Защо? Защото идеите за свобода и демокрация вече са дълбоко вкоренени в обществото ни. Армения е първата страна, в която имаше всенародно движение срещу комунистическия режим още през 80-те години. 91 година извоювахме независимостта си, като се водихме от конституционната демокрация, върховенството на закона и либералните ценности. През последните 20 години обаче в нашата страна имаше едно изкривяване на демокрацията заради отклоняване от основните и ценности и някои погрешни тълкувания – на традиционните ни ценности и стремежи. Демократичното преобразуване на нашето общество е в отклик на общественото търсене. Ние, освен това, имаме и много голяма арменска диаспора по света, която го желае. Ние откликваме на желанията и въжделенията на хората – ние не разчитахме на външни сили. Нито пък искахме да има огромни промени във външната ни политика или стратегия във външната политика. Армения изпълнява задълженията си по външната политика и се придържа към своите партньори. На трето място ще кажа, че демокрацията за нас е и въпрос на сигурност защото смятаме, че демокрацията осигурява по-добри институции от економическа и политическа гледна точка. Това е важно предусловие за развитието на страната. Ние не можем да си позволим лукса на недоразвитите институции, нещо, което го имаше преди в нашата страна – но економическите несъвършенства спряха напредъка ни. Ето защо капацитета на институциите в Армения стана изключително важен. Ние имаме нужда от демокрацията, за да бъдем конкурентно способни през 21 век. Демокрацията обаче трябва да бъде защитавана, опазвана – Кои са основните предизвикателства днес? Първо, в нашата страна все още има бедност. Около една трета от гражданите ни живеят под прага на бедността. И това е също една добра хранителна среда за всякакви измами по време на избори – има ясно съотношение между економическото развитие и демокрацията. Всъщност, ако демокрацията беше в опадък, то е заради смаляването на средната класа. Именно за това е необходимо да имаме силна средна класа. Това е гаранта на устойчивата демокрация в Армения. Следователно, следващата цел на нашето правителство е економическата революция. Това е крайгълния камък в нашата програма. Ние сме приели и вече прилагаме една много амбициозна програма за реформи. Сред нашите приоритети са борбата с корупцията, изкореняването на монополите, премахването на бедността – консолидирането на независимата съдебна система, налагането на върховенството на закона и създаването на равни условия за всички економически и политически участници. Освен това, ние ще реформираме данъчната и митническата система, както и образователната система. Би трябвало хората да могат да се развиват в един свят, който се води напред от знанието. Мога с гордост да заявя, че в нашата страна през последните няколко месеца вече има осезаеми резултати. Ние, например, изкоренихме е, системната корупция в Армения олигополите, които имахме, вече не съществуват. По-настоящем никой в Армения не може чрез политическо влияние да се изпълнява економическите цели. Почитаеми колеги, ние прилагаме своята политика, но има, разбира се, и пречки. Ако нещо е ясно, то е, че изпълнението на споразумението за обхватно партньорство и сътрудничество с Европейския съюз е много важно за реформите ни. Тази инициатива наистина помага най-вече чрез изпълнението на реформите. Това е важен инструмент който ще доведе до качествени промени в много области на нашия обществен живот. Използвам възможността за да ви уверя, че арменското правителство ще направи всичко по силите си, за да приложи споразумението. Ние сме твърдо решени да сътрудничим ползотворно с Европейския съюз във всички области от взаимен интерес. Ратификацията на СЕПА от е, държавите членки в Европейския съюз е много важна. СЕПА трябва да влезе в сила. Това определя и нашите двустранни отношения. По-настоящем една трета от държавите членки вече са ратифицирали споразумението. Надяваме се в близко бъдеще и останалите да ги последват. Тук разчитаме в голяма степен на Европейския парламент и на вашия личен принос. Като говоря за програмата за сътрудничество, искам да спомена и диалога за либерализация на визите на принципа контакт между хората. Използвам възможността да ви призова – да подкрепите тази инициатива. Трябва да имате предвид, че Армения систематично изпълнява всички изисквания в тази област. Подкрепата на Европейския съюз е много важна за нас. Разчитаме вие да ни помогнете, за да изпълним мащабните реформи – Подкрепата на Европейския съюз със сигурност ще даде решителен тласък на нашия напредък. И също така ще можем да проведем едни много по-бързи и гладки реформи. Уважаеми колеги, геополитическите опасности в Южен Кавказ и остава. Това е още едно предизвикателство пред нас. Предизвикателство, което уронва и резултатите от нашите реформи, конфликта в Нагорни Карабах, напрежението в нашия регион, всичко това създава големи политически опасности и намалява привлекателността на нашата страна и на целия регион. На второ място Над преварата във въоръжаването сред нашите съперници в региона. Също трябва да се спомене. Армения е принудена да заделя голям ресурс, за да опазва мира в региона. Необходимо е да се пази баланса, за да не се стигне до избухване на враждебни действия. На трето място имаме затворени граници, непрестанни транспортни блокади – още от началото на 90-те години. И всичко това наистина намалява възможностите да разнообразим нашата економика. Накрая ще кажа, че Армения не може да разчита на повече от един-два коридора, за да се свърже със света. Конфликтът в Нагорни Карабах, почитаеми членове на парламента, е важен и тук Европейският парламент трябва да бъде балансиран в подхода си. Международната общност трябва да продължи да подкрепя мирните усилия на ОССЕ, да се изпрати ясно послание, че използването на сила е недопустимо. Ние сме убедени. Намирането на изход от конфликта е свързано с зачитане на правата на хората от Нагорни Карабах на самоопределение. Хората от този планински регион са живели повече от две десетилетия в независимост де-факто. Те не могат да си представят никаква альтернатива на тази независимост. Трябва да се намери мирно и трайно, както и справедливо решение на конфликта. Хората от Нагорни Карабах би трябвало да получат възможността сами да определят своето бъдеще. Аз не ги представлявам като министър-председател на Армения. На мен ми е възложен мандат само от арменските граждани, но не и от арменското население на Нагорни Карабах. Те си имат собствена конституция и собствено правителство. За мен е ясно, че напредъкът може да бъде постигнат само ако хората от Нагорни Карабах седнат на масата за преговори, ако се чуе техния глас и ако всички се съобразят с този глас – почитаеми членове на Европейския парламент. Ние сме твърдо убедени, че доверието в страните по конфликта е много важно, за да се намери решение. Трябва да има диалог, трябва да има взаимно разбиране. Южен Кавказ за нас трябва да бъде регион, в който независими народи да живеят заедно в мир, сговор и сътрудничество. Би трябвало границите да се превърнат в економическа и политическа химера, да има много по-добри връзки между държавите – Необходим е диалог, необходимо е економическо сътрудничество, диалог на културите. Всичко това трябва да наделее над различията и несъответствията в Южен Кавказ. Благодаря ви за поканата. Honorable Prime Minister, thank you for these very interesting Господин министър председател, много ви благодаря за интересните коментари. Мисля, че те ни бяха много полезни. По-голямата част от колегите, които присъстват в момента в залата, също искат да вземат думата, което показва колко много се вълнуваме ние тук в Европейския парламент от съдбата на вашата страна. Преди да започна, искам само да припомня, че ние дадохме съгласието си за споразумението за обхватно и засилено партньорство с Армения на 14 юли с 575 гласа за, което е с огромно мнозинство. Относно визите заявихме в резолюцията си, че възнамеряваме Европейския съюз, когато дойде на подходящият момент да започне обсъждането на либерализацията на визовия режим, когато са на лице нужните условия за това, като разбира се държавите членки ще вземат решение кога ще започне диалога за визовият режим те трябва да вземат решението с единодушие в съвета, но Европейския парламент е ясно заявил своята позиция. 12 колеги са поискали думата. Ако всеки се придържа към 2 минути време за въпроси и отговор, ще имаме 25 минути за даване на въпросите и ще дадем на министър-председателят 15 минути за отговор. Съгласен ли сте с тази процедура? В такъв случай вие след това ще пресните какви коментари да направите. Започваме с председателят на делегацията на Европейския парламент за този този Саят Карим. Thank you very much, uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин uh, министър-председател, uh, господин Пашинян, господин външен министр, за мен е огромна чест и огромно удоволствие да приветствам за добре дошъл днес тук от името на нашата делегация, от името на целият Европейски парламент. Когато с това се срещнахме за първи път, никой не можеше да си представи подобна съдба за Армения. И от гледна точка на Европейския съюз, случилото се е повече от добре дошло. И преди всичко Развитието вашата страна е символ на надеждата и възможностите. И тези възможности се ползват с пълната подкрепа на вашите граждани, както стана ясно и от резултатите от наскоро проведените парламентарни избори. Благодаря също така и на колегите под ръководството на Хайди Хаутова за техният принос към изборният процес. По този начин, с благодарение на тяхното участие, с пълна сигурност можем да ви поздравим, господин министър-председател, и можем да заявим, че Европейският парламент е, може с пълна увереност да продължи да работи за сътрудничеството, което се ползваме с вас в момента. След тези стабилни думи бих искал да направя три коментара. Изправени са пред уникална възможност, както вече казах която касае е, Армения от външно-политическа гледна точка, но засяга също така регионалните възможности и взаимоотношенията с Европейския съюз. Мога да ви уверя, господин министр-председател, както каза и председателят на нашата комисия Девит Макалистър, че повсеместната подкрепа от страна на нашия парламент изпраща много ясно послание към съвета, който също ще подкрепи, надяваме се, със същото единодушие споразумението с и засилено партньорство или споразумението СЕПА. Надявам се, държавите членки ще продължат с процесът на ратификация, за да гарантират, че той ще приключи съгласно много предвидените процедури, за да можем да задълбочим взаимоотношенията си по начинът, по който желаем да го ставим. Надхвърлих трудното ми време за изказването, което тогава съвсем накратко. ще направя само няколко коментара за регионалното положение. Господин Председател, напълно сте прав. Докато е, остават затворени границите, економическите възможности и сигурността на Армения не могат е, да отговорят на очакванията на арменските граждани, които са пък защитно предусловие за вашето правителство, за да може да постигне останалите си цели. И Европейският парламент, както заявява в предишните си резолюция, ще продължи напълно да ви подкрепя в тази ваша цел. Благодаря на Саят Карим. Сега продължаваме с ораторите, изкачват от името на политическите групи. Дамото е господин Търкеш от НП за две минути. и succeed. проблем с микрофона на оратора.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 So, we are now enlightened. Please continue. Моля да продължите. Приветствам положителното развитие след парламентарните избори през декември 2018 година. Запознах се с доклада на комисията на делегацията за наблюдение на изборите, ръководена от колегата Хайди Хаутала. Моята страна, както и Европейския съюз, подкрепя евро... бъдещите перспектив... европейски перспективи на Армения и се надяваме да продължим съвместна работа в а, тази насока. Подкрепяме реформите, които трябва в страната, за да се гарантира продължително сътрудничество. Като имам предвид положителното е събитие, смятам, че е Крайно време е да обмислим възможността за започване на диалог за либерализиране на визовия режим. Този диалог вече започна за съседните ви страни Молдова и Грузия. Но, за да може да подкрепим а, този диалог трябва да бъде изпълнен дълъг списък от критерии, което пък изисква от вас, господин министър-председател, да спазите обещанията дадени от вашето правителство. Желая ви успех и успех на усилията, които полагате за демократизацията на страната ви. И Бог да ви благослови. Благодаря, господин Дъркеш. От името си демократи думата има Клер Муди. Благодаря ви. Добре дошъл, господин министр-председател. Благодаря ви, че отделихте време да се срещнете и с нашата парламентарна комисия. Аз бях а, член на делегацията, ръководена от Саид Карим, сътрудничество с Южен Кавказ. Бях член и на делегацията за наблюдение на изборите, така че много се радвам на тази възможност да размени мнение с вас. Бих искала да се спра на три въпроса. Както казахте, имате много дълъг списък с приоритети и областите, на които се спряхте, са преди всичко економиката, т.е. гарантиране на по-добре функционираща економика, която да дава резултати с армейските граждани, е сред основните приоритети. Споменахте и усилията за създаване и на средна класа, но всичко това ще отнеме много време. Така че ще трябва добре да си си дадете сметка и да обясните на гражданите, че трябва да проявят търпение, тъй като подобни мащабни реформи изискват време. Така че се питам как възнамерявате да опишете нужното време за тези реформи на своите граждани. На второ място, споменахте споразумението СЕПА. Важно е отново да обясните какви са ползите за арменските граждани и факта, че споразумението облагодетелства и Европейския съюз. Но е важно да обясните на европейските граждани какви ще се ползите от, за тях от това споразумение. Да се питам каква е изобщо вашата стратегия на, за комуникация с арменските граждани. И последният ми въпрос е свързан с ролята на жените. Забелязах, че делегацията ви е съставена преобладаващо от мъже, но знам, че има отлични жени в Армения. И бих искала да чуя какво смятате да направите, за да привлечете повече жени на високопоставени постове в Армения. Още веднъж добре дошъл сред нас. Благодаря, Клер Муди. Господин министър председател, процедурата тук е следната. За 20 минути може да си починете. Всички колеги ще вземат думата, което вие ще им отговорите на всички. Така че, порадвайте се на Европейски парламент. Тук работим чудесно. Думите има господин Овстревициус от името на либералите. Моля ви, две минути време за изказване. Благодаря ви, господин председател. Спомням си колко ограничително подхождате към либералите, особено по отношение на времето на изказване, но ще се впиша в тези две минути. Господин министър председател, добре дошъл в Европейския парламент. За нас винаги е удоволствие да разговаряме с партньорите си от целия свят и в частност партньорите ни от Южен Кавказ отбелязахме е, мирният е, процес на промяна в Армения, което как довели до забележителни забележителен напредък в политическия процес е, в вашата страна. Не всички страни в региона ви са поели по същия път, което за нас е много важно. хората трябва много ясно да усетят, че има правосъдие, защото именно това беше основната причина да се стигне до тази промяна. И действително имаше някои много знакови разследвания на случаи на корупция и осъдителни присъди. Имаше също така и невиждани до сега случаи на разкриване на злоупотреба с обществени средства. Какво ще се случи с хората за подозрение, участвали в корупционни схеми? Може да съобщите някакви добри новини в това отношение? Вторият ми въпрос е свързан с геополитическото положение. С пълноправо заявихте, че Армения е на кръстопът между изтока и запада, между севера и юга. Как можете да окачествите настоящото положение на взаимоотношенията ви с Русия. Струва ми се, че Русия с много голям интерес следи случващото се в вашата страна. И също така бих искал да чуя мнението ви за хибридната заплаха и в честност дезинформацията и пропаганда, която може би се използва срещу страната ви и срещу политическите промени, които сте предприели. Благодаря ви и ви пожелавам успех. Благодаря, Петрас. От името на Зелените думата има Ребека Харамс. Um, dear Prime Minister, I уважаеми господин министър-председател. Аз също имах удоволствието да посетя страната ви незабавно след днешната революция. След това отново имах удоволствието да присъствам по време на предсрочните избори. И мисля, че всички тук, всички колеги, които взехме участие в мисля за избори, изборите, останахме с впечатлението, че тези избори бяха приветствани с огромен ентусиазъм и с много голяма надежда от страна на арменските граждани. И мога само да ви поздравя за това, което вече постигнахте. Едновременно с това отбелязваме, че целият този ентусиазъм и всички тези очаквания сега се превръщат в отговорност, като лежи на плещите е, на вашето правителство и на вас лично. Така че се питам какви мерки предвиждате отвъд ратифицирането на споразумението за всеобхватно и засилено партньорство. Какво друго може да направи Европейският съюз да насърчи по-бързото економическо възстановяване на Армения и как точно можете също така да се как възнамерявате да се борите също промените на цените, наложени от Газпром незабравно след вашето избиране? Благодаря ви. Думата има господин Вали от името на СПД. Благодаря, господин министър председател. Добре дошъл в а, Европейският парламент. Ще пуща текста на господин Кастел, до който поради друг а, ангажимент не може да присъства нещо заседание. Изказването му е на италянски, така че ви моля да си изложите слушалките. Господин министър-председател, изключително положителен е настоящият период във връзка с отношенията между Съюза и Армения. Това бе показано от неодавнашното посещение на комисар Хан в Ереван. Показаха го и думите на посланника, както и сключването за споразумение за всеобхватно и задълбочено сътрудничество с Армения. Не бива да забравяме във връзка с това и неодавнашните избори в Армения, при които имаше голяма прозрачност, спазени бяха и международните стандарти. Това са положителни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 е, елементи, които са само началото на пътя на Армения към Европейския съюз. Това е една страна, приятел и партньор. Що се отнася до споразумението за партньорство, как напредвате при реализирането му? Говорих за положителните елементи във връзка с него, но какво смятате и вие? Освен това, посланникът на Европейския съюз каза, че вероятно може да бъде увеличено финансирането за Армения. Вторият ми въпрос се отнася до Нагорни Карабах. Наскоро прочет прочетох съобщението на групата от Минск. Доколкото Знам, сте се съгласили да се срещнете с тях. Какво очаквате от тази среща, особено като се имат предвид положителните сигнали? Може ли в бъдеще да получим добри новини? Благодаря ви. Пожелавам ви успех в работата ви. През изминалите години в Армения се случи немалко. Там предстои много работа. Поставил сте си амбициозни цели. Можем да ви уверим в сътрудничеството си.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 различните събития, случили се в страната ви. Високо оценя политическата култура, политическата грамотност на народа ви, който проведе процесът на промяна, известен като на днешната революция по толкова цивилизован начин. Затова и процесът се нарича по този начин Нежната революция което много ме радва, защото аз съм от Чехия и много се радвам, че сте че избрахте това име, за да кушите събитията при вас, т.е. днешната революция случила се в Чехословакия. Арменците от комунитета Арцах започнаха процесът на разпадане на Съветския съюз. И представители на този комитет пристигнаха в Чехословакия през 1988 година и поставиха цветя на възпоменателният паметник на нашият национален герой, запалил се в протест срещу съветската окупация. Така че вие всъщност бяхте първите, които открито се противопоставихте срещу съветската окупация. Въпросът ми към вас е един. Защо още официално Армения не е признала на Горни Карабах? Благодаря ви, госп... колега. Шестима колеги още са поискали думата, с това затваряме списъка на изказващите се, а на Гомеш има думата. Благодаря ви, господин министър-председател. С вас пожелавам добре дошла и на революцията, която носите със себе си. Аз идвам от Португалия и съм много тясно свързана с страната ви, защото един велик арменец, господин Бенкен, допринесе значително за демократичния преход в моята собствена страна. твърдите, че действително искате да върнете активите отклонени чрез корупционни схеми, които се намират вероятно под формата на инвестиции някъде в Европейския съюз. Тогава може би няма да е зле да се обърнете към Юникри, т.е. институтът за международно сътрудничество в правни отношения на ООН, чиято цел е именно да помогне на подобни правителства, т.е. правителства, които се стремят да си върнат откраднати държавни активи под формата на корупция. Направиха го за много страни, те наречената арабска пролет, сигурно ще го стори и за вас. Следващият ми въпрос. Предполага се, че в Армения се намира най-опасната атомна електроцентрала. Европейският съюз нееднократно се е опитвал да ви помогне да извадите от експлуатация тази АЕЦ по възможно най-безопасен начин, да ви помогне с това отношение. Така че имате ли някаква стратегия за диверсифициране на енергийните доставки, включително и за да избегнете зависимостта ви от Газпром, на който сте на чието шантаж обект в момента. Това беше въпросът ми към вас. Благодаря от името на края думата има Анна Фотига. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър председател добре дошъл в Комисията по външни работи. Ние гледаме на случващата се вашата страна с много голям интерес. Бих искала да разбера До каква степен Армения споделя притесненията ни за заплахата от страна на Русия? Не очаквам а, да се изкажете надълго и на широко по темата, но бих искала да знам дали има някаква промяна в това отношение. И също така бих искала да чуя коментара ви за взаимоотношенията ви с Турция. Благодаря ви. Благодаря. От името на Зелените думата има Барбара Лохпилер. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин министр-председател. В стъпително си изказване заявихте, че външната политика ще си остане както до момента няма да има промени. Така че бих искала да се спра на един външнополитически въпрос. В днешно време е много важно да се укрепи многостранният подход, да се засили върховенството на закона по целия свят. Затова е много важно вашето правителство да работи за укрепване на международно международното право и международното правосъдие. Ето защо искам да ви попитам, дали сте готови да ратифицирате статута на Международния наказателен съд? което всъщност е предвидено и в една от клаузите на споразумението за и засиленото партньорство. Благодаря ви. Хелмут Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър-председател. Много красноречиво и подробно се изказахте преди малко за връзката между демократичното развитие на страната ви, социалните измерения, силната гражданска ангажираност и бедността. Бихте ли разяснили по-подробно какви конкретни действия възнамерявате да предприемете през идните месеци и години в економическата сфера, за да се справите с бедността, която може да е сред причините за корупцията? Какво смятате да предприемете най-вече по отношение на малките и средни предприятия и на селското стопанство в Армения, за да ги подсилите? Благодаря, Михаил Галер. Благодаря, господин министър-председател. Добре е дошъл и от мен. Пожелаваме ви успех при справянето с много сложните задачи, пред които сте изправен. В споразумението се взема предвид, че сте че страната ви е член на Евразийския митнически съюз. Членството ви в този съюз означава ли, че изнасяте безмитно стоки към Русия? Можете ли поне да се възползвате от свободен пазар? И още нещо. Ние по-скоро поставяме акцент върху политическото измерение, като например върху върховенството на закона, на което трябва да наблегне всяка страна, намираща се в преход. Вие много оптимистично казахте, че вече няма системна корупция. Би ми се искало това да е така. Съмнявам се, че няма някои, които не искат да бръкнат в меда. Ние имаме опит при подпомагането на държави, намиращи се в преход, при реализирането на програмите им. В коя област бихме могли да ви съдействаме? При реформирането на съдебната власт ли? В областта на, съдеб... на обществените поръчки ли? При реформирането на митническата администрация ли? по отношение на администрацията като цяло или по отношение на работата на прокуратурата ли. Всички тези структури в известен смисъл са били използвани от миналото правителство. Върху коя област би трябвало според вас да поставим акцент в сътрудничеството между страната ви и Европейския съюз? Благодаря. Още един колега е помолил за думата госпожа Хаотала. Или Чарлз Танък, който по-късно изяви желание да се изкаже. Много късно дойдохте. Само няколко дни остават до 29 март. Броени дни остават, така че трябва да проявим съчувствие към британските си колеги. Госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, Председателствала съм две мисии за наблюдение на изборите в Армения. Едната бе на 2 април 2017, а другата бе през декември 2018. Има наистина съществени разлики между провеждането на тези два изборни процеса сега разполагате с достатъчно мнозинство в парламента, така че може бързо да пристъпите към препоръчаната изборна реформа. Вече започна работа по нея, но тя се провали в навечерието на изборите с много тежки последици за управляващата партия. Ще махнете ли 13-те отворени списък от изборната си система, за да преминете към наистина пропорционална изборна система? И ще въведете ли също така и 30% на квота за жени? Сега, след като удържахте изборна победа, имате толкова силно мнозинство, продължава ли да има и компетентна опозиция в парламента? Благодаря, Хайди, благодаря за работата ти по време на мисията за наблюдение на изборите в Армения. Чарлз, благодаря господин председател. Може и да не излезем на 29 март, може да се удължи срокът, кой знае. Поздравления господин министър-председател Пашинян за установяването наистина на демокрация в страната ви. Много приятелски съм настроен към вашата страна. Бил съм заместник-председател на групата за приятелство с Армения по време на миналия мандат. Винаги съм казвал, че трябва да се установят някакви отношения с страната ви. Още повече след като влязохте в Евразийския митнически съюз. Четох в печата, че обмисляте възможността за някакви отношения с Баку, с Азербайджан, нещо, което приветстваме. А как вървят нещата с проблема с затворената граница с Турция? Има ли вероятност да разрешите този проблем? Турция неоснователно поддържа затворена граница на базата на отношенията си с Азербайджан. Наскоро разговарях с новия президент на Грузия. Традиционно отношенията ни винаги са били малко сложни, що се отнася до правата на арменското мнозинство в Грузия. Скоро грузинският президент ще посети страната ви или вече я е посетил. Има ли напредък по отношение на този въпрос? Сега Америка много застава на много силна позиция по отношение на споразумението за ядрените ракети с среден обсек във връзка с това какви са отношенията ви с Иран. Имате много малка гранична отсечка с, с страната. Става дума за сухоземна граница. Как се отразяват отношен... отразява позицията на администрацията на господин Тръмп върху отношенията ви с Иран, особено като се има предвид, че вие имате и много силна диаспора в САЩ. Благодаря на колегите. Господин министър-председател, 12 колеги взеха думата. Сега можете да отговорите на въпросите през следващите 15 минути, след което ще пристъпим към гласуването си. Имате думата. Благодаря ви. Уважаеми членове на Комисията по външни работи, благодаря ви за направените оценки. Ще се опитам да отговоря изчерпателно на всичките ви въпроси. Ще ги разделя на три групи. Някои въпроси се отнасяха до вътрешно-политическите процеси в Армения. Обеден съм, че демократичният процес в Армения е необратим. Но сега трябва да бъдат изградени силни демократични институции. Трябва също така да продължим и с реформата на изборната си система. Ще го направим. За целта е много важно сътрудничеството с Европейския съюз да е все по-ефективно и ефикасно. Радвам се, че Европейският съюз проявява готовност да подпомогне Армения при осъществяването на реформите. Нека открито изтъкна, че ще приложим изцяло СЕПА, споразумението за всеобхватно и засилено партньорство. Ще го направим, тъй като споразумението е в съзвучие с амбициите ни и плановете ни в вътрешно политически план. А що се отнася до борбата срещу корупцията, нека кажа, че за нас тя е много важна, тъй като трябва да установим реално върховенство на закона в страната. Това не е възможно без да се осъществява борба срещу корупцията. В момента се водят няколко наказателни дела срещу хора, заемали високи позиции в миналото. Ще продължи работата по тези дела. Съдът ще вземе окончателното решение. На него се пада отговорността да вземе решение за изхода на тези дела. Не бива да забравяме, че е много важно да се установи истински независима съдебна власт. Още от самото начало на мандата на правителството си отказах да продължа с практиката на вземане на съдебни решения от страна на правителството вместо съдилищата. В момента не съм напълно убеден в независимостта на арменските съдилища, тъй като не съм сигурен, че бившето правителство или по-точно управлявалите тогава олигарси, не са си запазили средствата за оказване на влияние върху съдилищата. Това обаче не означава, че ще се месим в работата на съдилищата. Означава, че решително ще провеждаме истински реформи, така че съдебната ни власт наистина да е свободна и независима. Беше зададен въпрос и за връщането на неправомерно придобитите активи. За нас този въпрос е много важен. Разчитаме на подкрепата на Европейския съюз. Надяваме се, че ще установим наистина ефикасно сътрудничество с Европейския съюз. Още нещо важно. ОССЕ излезе с предложение да подкрепи арменското правителство при възстановяването на неправомерно придобитите активи. Ще си сътрудничим с европейските си партньори. По въпроса за конфликта в Нагорни Карабах. Много е важно да сме наясно, че този конфликт не може да бъде уреден по военен път трябва да се създадат подходящите предпоставки за намирането на мирно решение. Нашето правителство работи в тази посока още от началото на мандата си. Много е важно да се работи за създаването на подходяща атмосфера. През септември направих единствено по рода си изказване пред парламента. Казах, че решението на конфликта в Нагорни Карабах трябва да е приемливо за арменците, за жителите на Нагорни Карабах и за азербайджанците. Това бе безпредседентно изявление от страна на арменски министър-председател. Безпредседентно поне през изминалите 20 и повече години. Надявах се, че след това мое изказване ще има и подобни изявления от страна на азербайджанския президент. За съжаление обаче, все още не е имало такова. Дори напротив, Постоянно се отправят заплахи от страна на Азербайджан. Заплахи, че конфликтът в Нагорни Карабах ще бъде уреден чрез употребата на сила, без да се вземат предвид правата и интересите на жителите на Нагорни Карабах и на арменския народ. При това положение е трудно човек да си представи, че ще можем да уредим този конфликт в обозримото бъдеще. Ако искаме да намерим решение, ще трябва да създадем у Азербайджан готовност за диалог. За съжаление, не такава е настоящата ситуация. Има и още нещо много важно – форматът на преговорите. Знаете, че е признато от международната общност, че конфликтът в Нагорни Карабах има три, из... има три страни по конфликта. Нагорни Карабах, Азербайджан и Армения. През 1994 година на срещата на върха на ОССЕ в Будапеща това бе официално признато. До момента обаче само две страни в този конфликт са на масата на преговорите. За съжаление, Армения и Азербайджан до сега са водили преговори без участието на Нагорни Карабах. Проблемът е, че бившите арменски лидери тъй като бяха от Нагорни Карабах, са смятали, че биха могли да го представляват. Аз самият не съм от Нагорни Карабах. Аз съм министър-председател на Армения, не на Нагорни Карабах. Живещите в Нагорни Карабах не участват в арменските избори. Те не са граждани на Армения. Така че мога да преговарям от името на Република Армения. Не мога обаче да преговарям от името на Нагорни Карабах. На следващ етап ще трябва да се създаде подходящ формат за воденето на преговори. Формат, който да доведе до преговори по същество. Категорично искам да заявя, че не е възможно Нагорни Карабах да не участва в процеса на преговорите. А що се отнася до Русия, добрата новина е, че Европейският съюз не поставя никакви геополитически условия в отношенията с Русия. Програмата ни за сътрудничество с Европейския съюз е изцяло насочена към реформи, така както те са предвидени по споразумението СЕПА. Ще спазим изцяло поетите ангажименти по тази програма за реформи. Русия е много важна за нас. Продължаваме да сме стратегически партньори. Сътрудничеството ни в по-голямата си част се осъществява в рамките на Евразийския митнически съюз и на програмата ни за сигурност. Не мисля, че има противоречия между отношенията ни с Русия и програмата ни за реформи със съдействието на Европейския съюз. По отношение и на едното, и на другото работим в условия на прозрачност. В отношенията си с Европейския съюз не кроим планове срещу Русия не кроим планове и срещу Европейския съюз в рамките на сътрудничеството и отношенията си с Русия. Разбира се, сътрудничеството в областта на енергетиката е много важно. Ще продължим да развиваме отношенията си както с Русия, така и с Иран. Знаете, че Установихме сътрудничество с Иран в областта на енергетиката. Ще продължим да развиваме отношенията си с страната. Наскоро посетих Иран, където бе обсъдена възможността за задълбочаване на сътрудничеството ни в областта на енергетиката. А, що се отнася до конкретните действия? Идеите ни във връзка с политическите и економическите промени са сходни – По отношение на политическите промени, идеята ни бе да насърчаваме хората да предприемат конкретни действия, да взем, при вземането на решения за бъдещето си. А що се отнася до економическите промени, до економическата революция, ще насърчаваме гражданите си да извършват стопанска дейност. Защо е важно това? Важно е, защото преди революцията Имаше монополи и олигарси, които ограничаваха възможностите за стопанска дейност. Сега отворихме економическата сфера, ще работим за равнопоставеност. Нещо много важно. Ще реформираме съдилището си, което е компетентно за дела по данъчно-правни въпроси. Ще работим за конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Ще създадем и нова ниша в економиката си, тъй наречената микроекономика. Ще предоставим данъчни облегчения за работещите в тази сфера. Ще опростим също така и нормативната уредба, за да станем, ставаме все по-привлекателни за чуждестранните инвеститори. Има и още нещо много важно. Ще продължим да работим за доизграждането на инфраструктурата си. Времето ми изтича. За всички тези действия, естествено, е много важно да получаваме техническа и финансова подкрепа от Европейския съюз. Много е важно също така да се ползваме и от вашите консултации. Нашата демокрация трябва да е силна в институционално, економическо и политическо отношение. Обеден съм, че демократичният процес и процесът на установяване на върховенство на закона в Армения е необратим. Няма никакъв шанс да се установи отново корумпирана система. Благодаря. Господин министр-председател, благодаря ви от името на всички колеги. Желая ви успех и на вас, и на вашите министри. Ние наистина проведохме много добро заседание в Брюксел. We would like to continue our meeting. If the Armenian delegation would be... Ще помоля арменската делегация най-учтиво <laughs> да продължи с интервютата пред залата. Има достатъчно място. So, ladies and gentlemen, I would like to continue... Уважаеми дами и господа, бих искал да продължим веднага с гласуването, но няма да започнем гласуване, докато не седнат всички. Leave a room or you're seated. Или излизате от залата, или сядате. Само две альтернативи. So we obviously still have a number of friends of Armenia leaving the room. Виждам още армейски приятели, които напускат залата.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 Ще помоля колегите от НП да прекратят вътрешния дебат. Твърде късно е, започваме гласуване. И тъй Хилде Вардманс не е тук, нека веднага преминем към гласуването. Имате ли изказвания? Не. В такъв случай започваме. Изменение 22. Нина Гил, извинете, колеги. Благодаря, господин председател. Аз очаквах тук да бъде госпожа докладчика. Тя не е тук, обаче като докладчик в сянка имам устно изменение, то е раздадено. Моля ви по точка М да ми дадете думата, за да го представя. Благодаря на Нина Гил, със сигурност ще го направя.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 Двама колеги все още не са гласували. Може би не искат да гласуват. Край на гласуването. Приема се 29 на 21 гласа. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 отпада, 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 да проверим искате. Добре, 42. Моля, гласувайте. Сега имаме двама колеги от ЕНП, които са в повече. Те никога не могат да са в повече, но в момента са ни в плюс.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 67. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 отпада. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се. Да проверим 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се. Да проверим. 74. Моля, гласувайте. Господин Юрек. Край на гласуването. Отхвърля се. Съвсем ясно е. 78. Нина, заповядайте. Микрофон, ако обичате. Благодаря ви, господин председател. Сигурно знаете, миналата седмица Еман Гилмър беше назначен като специалния представител на ЕС по правата на човека. Имаме заключенията на съвета от 28 февруари. Те удължават мандата и го разширяват, така че правата на човека ще включат и международно хуманитарно право и международно наказателно правосъдие. Ето защо искам да променя първоначално изменение 78. Устното изменение е раздадено. Надявам се колегите да го имат. Ако не, ще го прочета. It, Ако го имат, можем ли да гласуваме? Чудесно устно изменение това според мен за, против, Чудесно, приема се. 81 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Да проверим 81. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се. Да проверим 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се да проверим 97. Край на гласуването. Приема се. 98 за, против, въздържали се. Да проверим 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Винаги липсват по трима колеги. В НП един човек в повече. Край на гласуването. Отхвърля се Чарлз с 41 на 10 гласа. Това беше съдържателно гласуване. 21 за, против, въздържали се, приема се позовавани едно за, против, въздържали се, приема се 2 за, против, въздържали се, приема се Три за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се Четири трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се 5 за, против, въздържали се, приема се 4 6 за, против, въздържали се. Да проверим 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7 за, против, въздържали се. Да проверим и 7. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуваме проекто препоръката заедно с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50 гласа за, 3 въздържали се. Много добре. Сега преминаваме към 8 точка протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните държави, членки от една страна и държавата Израел от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Харватия към Европейския съюз. Докладчикът преда не искат думата. Да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47 на 1 гласа. С това ние приключваме работата само на Комисията по външни работи. Следващата част от нашето заседание е съвместно с Комисията по развитие, съгласно член 55. Към нас ще се присъединят колегите от Деве, нека ви напомня, че от 5 до 6 след обед ще има извънредно заседание на АФЕД при закрити врата. Ще разгледаме положението в Албания. След